Good morning, ladies and gentlemen. Please take your seats. Добро утро, дами и господа. Нека <clears throat> да започнем тази сутрешната сесия на Комисията по регионално развитие. Thank you very much. Благодаря ви. Започваме с гласуването. Ще гласуваме доклада по собствена инициатива за Алпийския регион. Докладът е госпожа Брайсо. Е, докладчицата е госпожа Брайсо. Докладът бе представен през април. Бяха получени 217 изменения. Докладчицата предлага също и компромисни изменения. Искате ли думата преди да започнем гласуването, госпожа Брайсо? Благодаря. Искам просто да благодаря на колегите за работата им. Имаше много заседания с докладчиците в Сянка. Намерихме добри компромиси. Смятам, че успяхме да съставим текст, който ще получи голяма подкрепа. По принцип, можахме да се споразумеем по най-важните теми. Намерихме компромиси, които обогатиха доклада. Благодаря на докладчиците в сянка, на всички колеги, които ме подкрепиха. 217 изменения бяха подадени. Виждате, има и много компромиси. Благодаря на всички. Председателката благодаря. Преминаваме към гласуването. И започваме с изменение 42. За, против, въздържали се, прието. 43 за, против, въздържали се, отхвърлено. Компромис 34 за, против, въздържали се, прието. Компромис 1 за, против, въздържали се, прието. Компромис 2 за, против, въздържали се, прието. Изменение 54 за, против, въздържали се, прието. Компромис 3 за, против, въздържали се, прието е. Компромис 8 за, против, въздържали се, прието Компромис 23 за, против, въздържали се, прието е. Компромис 4 е. за, против, въздържали се, прието. Компромис 5 за, против, въздържали се, прието. Компромис 6 за, против, въздържали се, прието. Компромис 7 за, против, въздържали се, прието. Компромис 32 за, против, въздържали се, прието. Изменение 81 за, против, въздържали се, прието. Компромис 20. За. Против. Въздържали се. Прието. Компромис 27. За. Против. Въздържали се. Прието. Компромис 28. За. Против. Въздържали се. Прието. Компромис 24. За. Против. Въздържали се. Прието. Изменение 86. За против, въздържали се, прието. Изменение 87 за, против, въздържали се, отхвърлено е. 88 за, против, въздържали се, отхвърлено. Компромис 31 за, против, въздържали се, прието. Компромис 22 за, против, въздържали се, Прието е. Компромис 29 за, против, въздържали се. Прието. Компромис 9 за, против, въздържали се. Прието. 95 за, против, въздържали се. Прието. 96 за, против, въздържали се. Отхвърлено. Изменение 1. 98 за, против, въздържали се, отхвърлено. Изменение 99 за, против, въздържали се, прието. Изменение 101 за, против, въздържали се, прието. Компромис 10 за, против, въздържали се, прието. Компромис 11 за, против, въздържали се, прието. Компромис 12 за, против, въздържали се, прието. Изменение 122 за, против, въздържали се, прието. Компромис 123 за, против, въздържали се. Нека проверим, моля. Е, изменение, изменение 123 поправя се председателката. Моля да гласуваме електронно. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърляне. Извинявайте за грешката. Компромис 13. За. Против. Въздържали се. Прието. Изменение 127 за, против, въздържали се, прието. Имаме осно изменение, но минаваме към компромис 14. За, против, въздържали се. Прието е. Компромис 30. За, против, въздържали се. Прието е. Компромис 15 за, против, въздържали се, прието е. Компромис 30. Гласувахме го. 138. Изменение. Втората част гласуваме. За. Против въздържали се, отхвърлено е. Изменение 142 за, против, въздържали се, отхвърлено. Изменение 143 за, против, въздържали се, отхвърлено. 144 за, против, въздържали се, отхвърлено. Компромис 16. За, против, въздържали се, прието. Изменение 155 за, против, въздържали се, прието. Тук е- имаше устно изменение. Има ли някой против? Добре. 155 за, против, въздържали се, отхвърлено. 156 за, против, въздържали се, прието. 159 за, против, въздържали се, отхвърлено. 161 за, против, въздържали се, отхвърлено. 162 за, против, въздържали се, отхвърлено. 163 за, против, въздържали се, отхвърлено. 164 за, против, въздържали се, прието. 165 за, против, въздържали се, отхвърлено. 167 за, против, въздържали се, Прието. 168 за, против, въздържали се, отхвърлено. 169 за, против, въздържали се, прието е. Компромис 17 за, против, въздържали се, прието. Компромис 25 за, против, въздържали се, прието е. Компромис 19 за, против, въздържали се, прието. Изменение 176 за, против, въздържали се, отхвърлено. 177 за, против, въздържали се, отхвърлено. 179 за, против, въздържали се, отхвърлено. Компромис 18 за, против, въздържали се, прието. 189 за, против, въздържали се, отхвърлено. Компромис 21 за. А, имаме разделно гласуване, моля тук. Две части. Първата част за, против, въздържали се, прието. Втората част за, против, въздържали се, прието. Изменение 200 за, против, въздържали се, отхвърлено. Компромис 33 за, против, въздържали се, прието. 203 за, против, въздържали се, отхвърлено. 206 за, против, въздържали се, отхвърлено. 215 за, против, въздържали се, отхвърлено. Е, изменение едно. За, против, въздържали се, прието. Второ, за, против, въздържали се, прието. Трето, за, против, въздържали се, прието. Четвърто за, против, въздържали се, прието. Пето за, против, въздържали се, отхвърлено. Шесто за, против, въздържали се, отхвърлено. 36 за, против, въздържали се, прието е. 11 за, против, въздържали се, прието. 12 за, против, въздържали се, прието е. 13 за, против, въздържали се, прието е. 14 за, против, въздържали се, прието е. 15 за, против, въздържали се, отхвърлено. 16-то имаме устно изменение. Има ли някой против? Добре. Гласуваме 16-то с устното изменение. За, против, въздържали се, прието е. 17-то за, против, въздържали се, прието е. 18-то за, против, въздържали се, прието е. 19-то, приембилце за, против, въздържали се, прието е. 20 за, против, въздържали се, прието е. 21 за, против, въздържали се, отхвърлено. 20 22 за, против, въздържали се, отхвърлено. 23 за, с устното изменение. Има ли някой против устното изменение? Няма. Добре. Гласуваме, значи, с устното изменение. 23-то за, против, въздържали се. Прието е. 24 за, против, въздържали се. Отхвърлено. 25-то от прембил е за, против, въздържали се. Прието е. 26-то за, против, въздържали се. Прието е. Компромис 37 за, против, въздържали се, прието е. 33. то Прембилев за, против, въздържали се, прието е. 33. За, против, въздържали се, прието е. 34. За, против, въздържали се, прието е. 35 за, против, въздържали се, прието е. 36 за, против, въздържали се, прието е. 37 за, против, въздържали се, прието. 38 за, против, въздържали се, прието. 39 за, против, въздържали се, прието. 40 за, против, въздържали се, отхвърлено. 41 за, против, въздържали се, прието. Сега преминаваме към гласуване предложенията от комисията по заетост. Докладчицата. Много от предложенията на комисията са включени в компромисите. За това тук има и гласувания, предложение против. Благодаря. Това беше важно, за да знаем защо тук има минуси, защо има отхвърлени предложения. Коментар извън микрофона. Председателката, ще се опитам да гласуваме в блокове от А до К. За, против, въздържали се. Тези са отхвърлени. Предложение Л. За, а това е компромис. И е, то пада. Добре. Сега. М от М от Л. Не, Л пада. М до О. Гласуваме в блок. Просто за протокола нека да гласуваме така. От М до 18 без тези, които падат. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърлено. Сега предложение от Комисията по околна среда и обществено здраве и безопасност на храните. Ще гласуваме от А до С на блок за, против, въздържали се, отхвърлени са. Компромис 38. За, против, въздържали се, прието. Сега, от Е до компромис 35, без тези, които падат. Кой е за, кой е против, въздържали се, те са отхвърлени. Сега, Компромис 35 за, против, въздържали се, прието е. Сега от предложение 25 до 32 за, против, въздържали се, те са отхвърлени. Сега предложение от Комисията по транспорт и туризъм. Същото ще направим от А до Ф до 14. От А до 14 без тези, които падат. За. Коментар извън микрофон. Всички не смятам, че трябва точно да гласуваме по тези непременно. Имате от 8 до С. Добре, от А за, против, въздържали се, отхвърлено. Б за, против, въздържали се, отхвърлено. С за, против, въздържали се, Отхвърлено. Сега може да гласуваме от блок, нали така? Каж, казвайте ми, кои искате да гласуваме отделно. Добре, продължаваме тогава. Д. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Е. За против, въздържали се, отхвърлено. Искате да проверим? Добре. Проверяваме Д. Моля, гласу. Е или Д гласуваме? Искаме да глас... Искате да проверите Д, Д, като Дунава. Добре, гласуваме. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Отхвърлено е. Е. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено е. Ф. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено е. Г. Х. 1, 2, 3, 4 4 падат. Може ли да гласуваме блок от 5 до 13? Може, добре. Тогава гласуваме от 5 до 13 онблок. Без тези, които падат за, против, въздържали се, отхвърлено. Сега преминаваме към предложенията по, на Комисията по селско стопанство. Имаме ли тук някакви желания за гласуване, за разделно гласуване? До 24-то, така ли? До 24-то може да гласуваме? Не, не можем. Ще гласуваме по-отделно. Добре. Едно пада заради компромисите. Второ. За, против, въздържали се, отхвърлено. Три. За, против, въздържали се, отхвърлено. Четири. За, против, въздържали се, отхвърлено. Пето пада. Шест. За, против, въздържали се, отхвърлено. Седем. За, против, въздържали се, Отхвърлено. 8 пада. 9 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 10 пада. 11 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 12 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 13 за. Против. Въздържали се. Пада. 14 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 15 за. Против. Въздържали се отхвърлено 16 за, против, въздържали се, отхвърлено 17 за, против, въздържали се, отхвърлено 18 за, против, въздържали се, отхвърлено 19 за, против, въздържали се, отхвърлено 21 за, против, въздържали се, отхвърлено 22 за, против, въздържали се, отхвърлено. 23 за, против, въздържали се, отхвърлено. 24 път, 25 за, против, въздържали се, отхвърлено. 26 за, против, въздържали се, отхвърлено. 27 за, против, въздържали се, отхвърлено. 28 за, против, въздържали се, отхвърлено. 29 пада, 30 за, против, въздържали се, отхвърлено. 31 за, против, въздържали се, отхвърлено. Сега гласуваме целият текст. Гласувайте електронно, моля. The vote is closed. Край на гласуването. Поздравление за докладчицата. Докладът е прият. Благодаря ви, колеги. Okay, ladies and gentlemen. И така, дами и господа, можем да продължим по дневния ред. Следващата точка е обмен на мнение по общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година. Всички раздели. Е, за мен е удоволствие да поздравя с добре дошъл на нашето заседание е, днес господин Йенс Гайер. Йенс Гайер, е, който е главен докладчик по бюджета за 2017 година. Господин Гайер бих искал да работи е, с комисията, които работят за всяка отделна политика, е, тъй като кохезионните фондове потребяват една трета от бюджета на комисията. Ето защо обсъждаме темата днес. Днес ще направим първо обсъждане. Ще чуем изложение на проекто бюджета от Европейската комисия и е, той беше отложен от края на май за края на юни. Е, докладчика в Комисията по регионално развитие, т.е. в нашата комисия е господин Вон. Е, днес той отсъства и господин Нилсен ще ни запознае с неговото становище. Но това ще стане малко по-късно. И така, днес сега незабавно дам думата на господин Гайер. Заповядайте. Уважаема госпожо председател, благодаря за възможността тази сутрин да поговорим няколко минути за предстоящия бюджет за периода до 2017 година проекта на този бюджет за... Аз отговарям за раздел раздела на бюджета за Европейския парламент и както отбелязахте, госпожо председател, тази година правим, процедираме малко по-различно от друг път, защото вие го споменахте, Комисията отложи с около 4 седмици обнародването на бюджета. Обикновено това датата, която се обявява е 24 май. Комисията обаче смята, че и трябва още време за преизчисляването на разходите във връзка с кризата с беженците. Новата дата за обнародване на бюджета ще бъде е, след е, британския референдум, но нещата не са свързани по местата още веднъж в понеделник чухме потвърждение на това от генералния директор на дирекцията, който отговаря и за политиката в селското, в бюджетната сфера. Знаем, че не искаме да захлопваме вратата пред британските избиратели, но това разбира се се отнася в по-малка степен за Европейския парламент. Знаете как беше при е, е, европейските избори през 2014 година тогава имаше също отлагане. Сега другият въпрос е как съветът ще действа и доколко бързо ще действате. Именно за това вчера в Комисията по бюджета решихме да проведем първия трилог не преди лятната вакансия, а след нея. Но това са чисто организационните проблеми. Имаме и парични проблеми, естествено като първи насоки за бюджета през април в пленарното заседание бяха приети така наречените гайдлайнс, насоките очертахме в общи линии аргументите на Европейския парламент и тези насоки е, за моя радост е, се посрещнаха с широко мнозинство в Европейския парламент в тях се изхожда, че от идеята, че финансовите потребности през 2017 година ще са близки до тези от 16 година. На първо пет място 5 милиарда евро се отпускат като допълнителни средства за овладяване на кризата с беженците от една страна за преодоляване на причините, от друга страна подпомагане на държавите членки, приемащи беженци. Това означава, че категории 3 за вътрешна и 4 за външна политика ще бъдат и ще са използвани и изчерпани в максималния степен, максималната степен допускана от финансовата рамка. И аз нямам никакви основания да смятам, че разходите през 2017 година могат да бъдат по-малки, отколкото от 2016 година. Това означава две неща. От една страна нямаме резерви в тези два раздела и второ, тъй като разделите на бюджета е, по почти е, не, не могат да се свържат, е, с изключение на един техни, едно техническо изключение. Поради това нямаме възможност да прехвърляме средства от други ред, бюджетни редове в редове 3 и 4, което е сериозно предизвикателство, защото стремежа винаги е между е, максималния прак за ежегодните разходи и финансовата рамка да има някакъв луфт с политическата обосновка, да имаме резерва. Но от друга страна да не се впускаме априори в твърде големи плащания. Това е един проблем, който ще имаме с този бюджет – всички приоритети, които сме си определили в миналото, ще бъдат зачитани и в бъдеще. Ще припомня, че за финансиране на ЕФСИ също им имаме още 4 милиарда евро за е, следващата 17 година и следващите години. Трябва да осигурим тези средства, за да се включат в бюджета гаранционните суми. Тоест ще трябва да навлезем дълбоко в дебрите на бюджетните процедури, за да е, разрешим въпроса. Това означава, че средносрочната финансова рамка, прията през 2013 година е само оптималния вариант, когато нямаме политически кризи, няма сътресения, както беше през 2013 година. Но в светлината на новото предвижване на беженци, най-голямата беженска криза след края на Втората световна война, не е мислимо да постигнем решение без нови дискусии за новата средносрочна финансова рамка. В насоките си парламентът също така реши да призове комисията да об обвърже бюджета по-тясно с економическите инструменти, с които тя разполага. Последните економически прогнози на комисията са от 2015 година от есента. Имахме европейския семестър, доклади и така нататък. Имаше данни, трябваше разбира се да се направи по-ясна оценка на тези инструменти, да се проведе демократична дискусия в Европейския парламент, след което да се заложат жалоните на комисията за бъдещите финансови инструменти, за да се отрази това в бюджета. Освен това, да не забравяме и целите по стратегията Европа 2020. Две от тези цели са тези, на които аз много държа. Първо борба с младежката безработица и борба с бедността а, в Европейския съюз. Това са все компоненти, които трябва да имаме предвид, изготвяйки бюджета. Това става в сложна политическа обстановка, всички знаете. А, и в условията на една нагласа на съвета е, да не се мобилизират нови средства, но може да се, въпреки че може да се окаже, че е, това няма да се осъществи. Това са рамковите условия, в които ще работим. С радост очаквам коментарите ви. Thank you for this. Председателката, благодаря. Благодаря ви за тези забележки. Е, това е начало на дискусията. Сега ще дам думата на господин Нилсен, който ще ни запознае с позицията на господин Вон, е, който е докладчик в Комисия регионално развитие по доклада. Благодаря ви. Е, в момента той отсъства. Надявам се, че в момента той води кампания и че тя ще бъде успешна. Той ми написа бележки, които аз ще прочета. На, Вие ще чуете неговите формулировки, може би в последствие ще ги коментирате, може би и аз ще направя коментари. Сега ще прочета това, което според него е важно за членовете на Комисията по регионално развитие. Ние е, осъзнаваме значението на приноса на бюджетната комисия. За нас, като Комисия по регионално развитие, политиката по сближаване е основната инвестиция в реалната економика. По този начин се намаляват различията между между регионите в Европейския съюз, е, като се е, насърчава сближаването, било то териториално е, или економическо. Ето защо бюджета за 2017 година е много важен и трябва да бъде разгледан внимателно. Ние трябва да сме сигурни, че има достатъчно средства в бюджета, особено по редове А и Б, за да бъдат поети не всички ангажименти по отношение на политиката по сближаване. Ето защо е от ключово значение, когато не се осъществяват е, е, заплащания, т.е. когато има закъснения на изплащане на сумите за бенефициентите. Бюджета 2017 година трябва да се занимае с този проблем. Необходим е, е съществен план. Ние подкрепяме комисията в усилията и за финансиране на европейските фондове, особено като намалява теглото върху прилагането на бюджета. Ние искаме да насърчим фокусирането върху резултатите. Трябва да намерим начин, е, за да е, постигнем успех на програмите, които се финансират от Европейския съюз, да преценим дали средствата са разходени надлежно и дали могат да се постигнат подобрения, което означава да бъдем по-ефективни, когато търсим спестявания, за да сме сигурни, че всяко евро се инвестира ефективно. Тъй като ние се борим за бъдещето на политиката по сближаване, ние трябва трябва да сме сигурни, че тя е ефективна и че действително чрез нея се постига разлика. Ние виждаме, че е малко, е, че е много вероятно да се заделят средства за миграцията и за бежанците. Ето защо възстановяването на Хоризонт 2020 и е, свързване на Европа трябва да бъдат върнати на нивата преди ФСИМ. Разбира се, това е ранен етап. Когато чуем предложението на Комисията за бюджета през 2017 година, господин Господин Дерек на 3 юли 2016 година ще изложи становището си пред Комисията по регионално развитие и до 20 юли 2016 година ние ще можем да направим изменения, ако това е необходимо. Благодаря ви. Председателката, благодаря. Е, е, тук е, сме назначили докладчици в сянка по това становище. Е, господин Спираки и господин Ван Нистелрой от името на Европейската народна партия. Е, като представител на Европейската народна партия, аз подкрепям подготовката, която се извърши в Комисията по бюджети и в е, този е, случай ние работихме в много добри взаимоотношения е, с докладчика от Комисията по регионално развитие. Всяка година ние наблюдаваме едно и също явление. Съвета се опитва да, да, да върне назад бюджета, който е необходим за политиката по регионално развитие. Ние трябва обаче да се придържаме към стандартните си методи, а именно да настояваме за инвестиции в политиката по сближаване и е, те да запазят нивата, по които сме се споразумели преди. Второто нещо, което искам да кажа, че е, предвид е, новите събития, особено в ЕФСИ миналата седмица, ние чухме на е, пленарно заседание, е, че е, ЕФСИ се развива добре, може би ще бъде разширен или дори продължен. Ние обаче очакваме да, да се запознаем с повече подробности по резултатите от този нов инструмент в момента са на лице новите резултати по мултиплициращия ефект. Верно ли е, че то е в рамките на 16 или 23%? Аз така и не мога да разбера това. Обикновено, обикновено, обикновено се умножава по 4, което означава, че е, едно евро от политиката по сближаване е когато се инвестира от национални или регионални власти или от частни инвеститори, всъщност стига до 4 евро. И всеки казва, добре, ако отпускате средства, примерно ако отпускате заеми, системата е едно и съща. Аз при живота си съм се научил, че трябва, като вземеш пари, да ги върнеш. Е, това е въпрос на економика, но явно, че в финансите нещата са различни. Ето, е, ето защо е, когато ние е, започнахме работа по доклад на Тинсън, на Нилсен, ние по-задълбочено се запознаваме с инструментите. Е, ние трябва да видим с какви гаранции е, ще се е, разполага, но не знам доколко частните инвеститори ще проявят интерес за създаването, например, на научно-развойни научно развойни научно развойни конверген и, или научно-развойни средства или средства за конвергенция. Може би това ще стане по FC, е е, като, като че ли това е предвиждане за времето. Тук може да вали или там може да вали. Тоест ще отпускаме средства тук-там. Е, няма никакъв общ възглед. Няма тематична концентрация, какво искаме да развиваме, така че е, това е, не е точно бюджета за 2017 година. Просто ви предупреждавам. Ако искаме една качествена дискусия за основните инвестиции, за основните фондове за инвестиране по бюджета за 2017 година, ако искаме и допълнителни инструменти, които се създават в момента, точно това искам да подчертая – Необходим е добър доклад от Европейската комисия и правилна дискусия, когато търсим заключения. За мен е неясно. Като член на Комисията по регионално развитие, ние трябва да разчитаме на стабилен бюджет, ако искаме да има регионална политика. Тези средства са необходими, те са необходими за следващите години оперативните програми вече започват да се прилагат на практика. Не, ми, може би наистина закъсняваме с началото на нови програми. Но хубавото, хубавото е, е, че комисията а, е, е, ще си плати неплатените сметки за около 25 милиарда на допустими нива. Но, но резултатът е е, някаква някакво отражение върху новия период. Ще има, ще има лавина, ще има лавина от, от сметки през следващата година. И това ще се повтари и през 2018 и 2019 година. Е, надяваме се да не са прекалено големи сумите. Комисията казва да, ние постигнахме целите, но нека се обърнем назад много големи сметки трябва да бъдат платени, но нямаме гаранции за бъдеще. И през следващите години ще имаме огромни проблеми. Благодаря ви за това, че е, присъствахте и че си вършите работата. Председателката, благодаря ви. Госпожа Томашич, вие сте докладчик Сянка, имате думата. Благодаря. Съвсем накратко. Е, Групата на консерваторите и реформаторите иска реалистичен бюджет, където се постига баланс между данъчно консолидиране и инвестиции в економическия растеж. Ние подкрепяме реалистичен бюджет за 2017 година, където се постига баланс между е, данъчна предпазливост и нови инвестиции, които води до економически растеж и работни места. Подчертава се, че е, трябва прозрачно, точно и своевременна оценка на нуждите трябва да бъде извършена включена в една цялостна информация за бюджета. Това е основен инструмент за постигането на тази цел. Нещо повече, е, консерваторите и реформаторите подчертават значението е, изменение бюджет да остане минимален, е, като има точна и надлежна прогноза за приходите, за да могат държавите членки своевременно да изчислят съответните си вноски в бюджета на Европейския съюз. Благодаря ви. Благодаря. Следващия докладчик в Сянка съм аз, така че аз ще говоря от името на, на политическата група АЛДЕ. Благодаря господин Гайер за обмен, обмена на мнение, въпреки че все още е толкова рано и нямаме предложение от комисията. Много е важно да е, имаме становище и насоки от Европейския парламент. За нас е много важно наистина да видим в бюджета за 2017 година, взаимното допълваме и с енергетичния ефект между различни финансови инструменти които са на разположение на Европейския съюз. Това включва фондовете за сближаване, фондовете за стратегически инвестиции е, и за, свързване, и за социалните фондове, както и други източници на инвестиции. За нас е важно на европейска територия да имаме добро планиране и изпълнение и на един бюджет, който е ориент, насочен към ефективност и който ще подпомогне наистина растежа и създаването на работни места. Ние наистина ще работим по бюджета 2017 година по времето, по когато ще преразглеждаме многогодишната финансова рамка в един и същи период. Това ще съвпадне по време така че е много важно да видим какви са основните насоки, както при преразглеждане и промяна на финансовата рамка, да ги видим отразени в бюджета за 2017 година, защото това ще бъде бюджетът, който ще постави акцент и ще отдели внимание на цялата нова среда и всичките компоненти, които са нови в сравнение с 2013 година, когато бе планирана на МФР. Подобно на господин Ван Нистелрой, аз държа да открием, да провидим в бюджета за 2017 година всички средства, е, сега, е, защото сега имаме по-добра позиция по бюджета, но причината е, че имаме изключително малък брой плащания, особено за оперативните програми, които са на ранен етап на осъществяване. Така че всички мерки, които ще доведат а, до избягване на затруднения в следващите години, а, трябва да намерят място тук. Бюджетът за 2017 година от тази гледна точка играе важна роля за дългосрочното планиране. И още нещо. Бих искала да подчертая, че оперативните програми е, едва сега започват да се изпълняват, но през 2017 година очакваме действителните резултати от новата оперативна програма и новата политика. И точно това очакваме и от бюджета за 2017 година, когато ще се осъществява, което ще отрази това. Това беше от групата а, на АЛДЕ. Сега господин Омаже е следващия. Госпожо председател, благодаря. Ние работим заедно в бюджетната комисия. А, аз съм също докладчик сянка за преразглеждането на многодишната финансова рамка, така че веднага след като се изкажа ще ам, поема към заседание по този въпрос. На тази база мога да кажа, че на, е, е, работата по тези, два, по тези два въпроса е изключително тясно свързана. Няма да навлизам в подробности, но ще кажа, че е, по начина по който бихме искали да постигнем целите си, от една страна е, трябва да работим добре с съвета, но от другата страна трябва да обърнем внимание на темпото, с което ще напредваме за в обсъжданията на бюджета. Нещо, което е много важно и за едното, и за едната, и за другата тема, е да използваме възможността да препотвърдим нашите позиции както по отношение на преразглеждането на многодишната финансова рамка, така и за бюджета. Нашата позиция трябва да бъде разглеждан като документ с политическа сила, заявяваща ясно приоритетите на Европейския парламент. Е, е, имал съм вече възможност да го кажа и виждаме едно след друго как е, е, колко, колко са ограничителни многогодишните бюджети през 2016, както и през 2017 година. Това са бюджети, които като... Е, категорично не ни дават възможност да намерим е, отговори на всички затруднения, свързани с кризата. Наложи се да използваме всички средства и всички резерви, за да се справим. Видяхме, че не е никак трудно, е, а и не можем да продължим по този път. Така че, изхождайки от е, дискусията по повод МФР, е, трябва да помислим как да продължим след бюджета за на строгост и ограничения. Постигнати са вече определени резултати. Това е положението. Надявам се, че всички политически групи ще направят своите изводи за обсъждането на многодишната финансова рамка. Това е положението в момента. Има, разбира се, много от открити въпроси, включително въпроса за плащанията, които ще започнат 17-18 година, когато и ще се осъществят първите ефективни плащания. Така че трябва да извлечем и съответните полки за бюджета. Има въпроси, които не са пряко относими към бюджета за 2017 година, но като говорим за целия срок, за който се изработва бюджета, трябва да помислим, че от сега трябва да гледаме 5 години напред за новия бюджет на Европейския съюз. Така че трябва едновременно да помислим и за това, че ни е необходим бюджет, който съвпада с срока, с продължителността на програмите. Трябва да се мисли. Малко съм притеснен. Е, че ще има разминаване между срока на програмите и срока на бюджета на Европейския съюз. Опасявам се, че а, е, това се добавя към допълнителните затруднения, както в кохезионната политика, така и в общата селско-стопанска политика. Така че през 2017 година отново ще трябва да направим един много стеснен, много стрик бюджет, като сме подготвени е, да посрещнем условия, в които ден сред ден се разгръщат нови кризи. Имаме гръцката гриза, това трябва да се отрази и в бюджета на 2017 година, както и нашите решения, решенията взети в нашата комисия Реги, за да помогнем на Гърция за преодоляване на някои затруднения. Благодаря сега господин Ропе от името на Зелените. Е, Благодаря. Уважаеми колеги, аз също искам да кажа нещо за бюджета 2017 година. Винаги, когато говорим за бюджета, винаги имаме високи очаквания, но важно е да имаме и приоритети – Естествено, след това е важно да финансираме тези приоритети. Не, не е достатъчно да имаме тези приоритети. Трябва и да ги е, да имаме достатъчно средства за тях. Това е важно и за 5 милиарда евро за Държавите членки имат сега възможност да ползват тези пари, но в същото време виждаме, че тези средства трябва да бъдат използвани за преодоляване на разликите между държавите членки. Е, до момента парите се използват от няколко държави членки, които използват парите за много големи проекти, като магистрали. Това няма да даде високи резултати. Добре, то ще укрепи инфраструктурата на няколко града, града но това е. е трябва с EFSI да се подкрепят възобновяемите енергии, да се предвидят някои географски цели – Не би трябвало само 5 или 10 държави членки да използват целият фонд. Може би трябва да помислим за прагове, за области, за определени ограничения, така че повече държави членки да използват парите. Освен това, този фонд трябва да намали разликите в регионите. На следващо място миграцията. Да, това е важен въпрос, с него трябва да се занимаваме. Естествено, имаме нужда от пари. Като бивш кмет, аз мога да кажа, че е много трудно да се интегрират новоприиждащи хора в един град, в една община, в една общност. Регионите могат да променят своите социални програми, своите трудови пазари, могат да заделят средства за интеграция на бежанците, например да се организират езикови курсове и подобни неща. Това струва много пари. Благодаря. Не виждам повече колеги, които да искат да се изкажат. Ще помоля представителите на Европейската комисия да вземат отношение господин Филип Журе и Господин Хълбна са сред нас. Кой от вас иска думата? Филип Жоре. Аз няма много какво да добавя към това, което казаха колегите. Комисията още не е приключила подготовката към този проект бюджет. Има много чувствителни въпроси тук, има много кризи, на които трябва да се отговори. Ще използваме гъвкавостта на многогодишната финансова рамка и поради тази причина, че искаме да използваме тази, тези възможности на многогодишната финансова рамка, ние ще вземем отношение към бюджета по-късно. По отношение на плащанията, ние все още имаме доста неплатени сметки, но имаме и много малко средства, които са изискани от държавите членки. Има там забавяне. Това е важно и за бюджета 2017 година. Предизвикателство е за нас да нямаме забавяне при плащането на сметките. Господин Гайер, искате ли да е, вземете още веднъж думата в края на обсъждането? Господин Гайер, благодаря. Нека да отговоря на някои въпроси. Най-напред е кризата с плащанията, проблемите с плащанията. Мисля, че в бъдещия бюджет няма да имаме проблеми тук, но някои колеги вече казаха, това е по-скоро проблем, който ще се появи в края на периода. Е, сега сме се покрили с черката до Добрадата обаче ще ни изтинат краката, защото черджето е много късо. И ще усетим студа през 2020 е, година най-вече. Надявам се обаче да се справим с ситуацията по-добре. При преговорите видях, че съвета просто не иска да приеме някои цифри от комисията. Комисията показа какви са забавянията, а представителите на съвета казаха, не, не, не ви вярваме. И на това, на това основание е много трудно да се преговаря. Ние виждаме, веднага, когато намаляват парите, когато има много голяма разлика между резервите и задълженията. Надяваме се е, съвета да си извадил полуката от миналата година, когато трябваше да добави 3,8 милиарда към бюджета. Надяваме се е, съветът да е по-реалистичен. Но политиката на съвета от дълго време беше и това се отразява в многогодишната финансова рамка. Политиката се концентрираше не толкова върху а, задълженията, а по-скоро върху другата страна, върху плащанията. И там те се опитваха да държат кранчето затворено. Теорията беше, че не всеки проект, който се планира, се реализира. Проектите се забавят, някои не се осъществяват и за това съветът смяташе, че няма нужда от толкова много пари да бъдат планирани и да бъдат заделени. Сега аз мога да си представя, че наистина това въжи за е, около 1%, процент и половина, но не може да имаме 5% средства, които да не смятаме, че ще трябва да бъдат изплатени. Имаме около 50 милиарда в момента несъответствие, недостиг и това са милиарди, това са средства за регионалната политика. Има много разумни проекти, които могат да бъдат осъществени и ако те наистина се осъществят, то положението с плащанията в края на периода ще е много драматично. Затова сега ние трябва да предупредим и да кажем, че е възможен още веднъж да, още веднъж може да се появи ситуацията с забавянето на плащанията. Тук трябва да има един по-добър баланс, защото това е важен политически сигнал. Не става дума само за сумите, става дума и за качеството. Комисията говори непрекъснато за бюджет ориентиран към резултатите. Това е разумно, защото няма смисъл от пари, които се дават за един мост, например. Всичко е правилно, всичко протича както трябва, но за съжаление мостът е там, където не трябва и не може да бъде използван. От такова нещо няма смисъл. И това е много важна дискусия в бюджетната политика. Американската сметка, сметна палата е, прави одити на изпълнението По-малко са тези одитите на изпълнението, повече са одитите на на финансирането. Това не бива да го допускаме. Трябва да, виж, да гледаме какво искаме да постигнем, какви са нашите цели и какви са резултатите. И искам да помоля вашата комисия да уточни истинските параметри по които трябва да се разпределят средствата и да се, измерва, и да се измерват резултатите. Ясно е, че когато става дума за, за резултатите, е много важно да се отговори на въпроса проектите дали постигат резултатите, които са заложени. Ако не, то тогава по-добре е да имаме по-малко проекти, но по-качествени. И на следващо място, това е въпроса за FC. Да, Катайнен ни представи инструмента като голям успех, но въпросът е дали тези проекти нямаше да могат да бъдат финансирани и без този фонд със собствени средства в държавите членки. На този въпрос а, Катайна не даде отговор. Вашата в комисия би трябвало да обсъди въпроса наистина дали има добавена стойност от ЕФСИ, дали фондът за регионално развитие нямаше да бъде достатъчен. И тук дискусията все още не е изчерпателна. Това въжи за всички страни, за Германия също. Естествено, чудесно е, когато в Германия се строят магистрали. Нашият финансов министр е много горд с това, че нямаме нови задължения, нови дългове, но всъщност в Германия няма нужда от ЕФСИ. И трябва да видим а, къде, на къде се насочват тези средства. Аз а, не съм много доволен и не съм за квоти, по-скоро съм за това да се измерва качеството на проектите, финансирани чрез ЕФСИ. Дебатът за ЕФСИ трябва да е конструктивен и трябва да помислим дали парите, които са за гаранционния бюджетен ред на ЕФСИ, да не останат в резервата до тогава, докато Европейската инвестиционна банка не се задейства. Не изпълни определени условия. А, ще проуча тази възможност и ще видя, ще излезе с предложение за това какви може да са изискванията към ЕФСИ. Сега за беженската криза. Аз съм малко огорчен от ситуацията в тръстовите фондове, в доверителните фондове. Съветът във всичките си формати прави, дава много големи обещания за финансовите инструменти в Европейския съюз дава обещания за фонда за Африка, за инструмента за Турция, за фонда Мадат. Дава обещания за облегчаване на съдбата на бежанците. И комисията след това ни казва, да, има големи обещания, сега трябва тук да попроменим нещо, да, за да има достатъчно средства за всичко. Но когато човек погледне приносът и вноските от държавите членки и това, което наистина се плаща, ситуацията е ужасяваща. Обещанията са големи, но плащанията държавите, от държавите членки тези плащания изостават. Повечето държави членки плащат 3 милиона. Ето, например, в инструмента за Турция. Това е минималната сума и това е. Аз съм по-скоро за това да погледнем какво искат държавите членки да платят, какво са готови да платят и ние да платим другата половина. Аз не смятам, че ние трябва да платим 250 милиард, милиона за първия транш за Турция. Може би в началото не ни трябва толкова пари, защото проектите не са дефинирани, но важна е концепцията за европейския бюджет. Първо нека погледнем какво ще платят държавите членки и това, което платят, ще платим и ние. В противен случай нещата няма да проработят. На последно място. Аз поделям вашите принципи, ако съветът ни остави да ги преследваме, но вашите изисквания могат да се приложат само тогава, ако съветът на министрите и съветът не ни предлагат все нови идеи за изпълнението на бюджета. Какво искам да кажа? Вие говорите за ре, реалистичен бюджет и планиране. Добре, обаче кризите в този свят не могат да бъдат предсказани. Освен това, аз се сблъсквам с ситуациите, че държавата член, държавите членки, а, когато става дума за преодоляване на кризи, най-напред се сещат да преодоляват кризите чрез европейския бюджет. Така че реализ, реализъм и планиране, а, тези изисквания трябва да ги поставим на съвета – и да кажем, когато сме изправени пред кризи, парламентът, Европейският съюз трябва да поеме своята отговорност, т.е. всичките институции в Европейския съюз трябва да поемат своята отговорност, включително и съвета. И тогава да се реши как да се действа политически, какво правят държавите членки. Те казват, трябва да се реагира така и така и за тези реакции трябва да плати Европейският съюз. Ако съветът престане да се държи така и престане да обещава, че парите просто текат в европейския бюджет, то тогава ще имаме планираност и предвидимост. Благодаря, господин Кайер. Половин минута, господин Ван Нестерой. Да, да. Тъй като вие говорихте за анализ, който се основава на постиженията, той е в центъра на дискусията днес можем да кажем, че в Комисията по регионално развитие е, разработи няколко доклада и прави точно това. Е, е, метод за преценка на постиженията и той е математически – и тематична концентрация. Не средства да отиват където и да било. Тоест, устойчиво развитие, е, социални аспекти и така нататък. И в програмите е, има показатели за постижения. Е, е, това е начина по който работим и е, дори да има резерви за постижения 6%, които ще бъдат платени на тези, които постигат най-добри постижения. Тоест, нещата се променят основно. Това, това, това е от миналото, само от миналото. Сега, ако за новия период се използва този нов метод за постижение, за на първо място е, трябва е, да има е, положителни примери от друга политика. Политика за развитие, например. Нещата там действаха така. И през следващите години, 2016-2017 основно, но и в момента в доклада аз съм докладчик и е, ще постигнем резултат. Това е добра основа за обща дискусия. Председателката благодаря. Закривам дискусията. Благодаря ви за участието. Ние сме на вашето разположение е, с нашето становище, с становището на господин Вон. Очакваме и бъдещо сътрудничество. Е, продължаваме по дневния ред. Следващата точка Следващата точка е становище, изготвено от господин Поремба. Той е свързан с, с е, законодателен доклад е, на комисия ИТРЕ. Е, това е законодателно предложение по мерки за гарантиране на сигурността на доставките на газ. Е, Комисията по регионално развитие, комисия Реги, реши да разработи становище на заседанието си през март. Другите парламентарни комисии, които работят и които разработват становища, са АФЕТ, ИМКО и ТРЕНД. Нашия докладчик ще представи проекто становище. И аз е, е, предлагам срок за изменение по това становище е, до четвъртък, 22 юни. И така, незабавно давам думата на господин Поремба, за да ни запознае с неговото становище. Дами и господа, госпожо председател, Благодаря ви за предоставената ми възможност да ви запозная е, с това много важно становище. От е, приемането на съответния регламент през 2010 година, е, когато Европейския съвет тръгна към интегриране на пазара на газ, и е, даде възможност е, за въвеждането на мерки за гарантиране на сигурността. Аз смятам, че нашият опит сочи, Имам предвид е, натрупания опит до сега след е, кризите при доставките на газ през 2006, 2009 и 2013 година. Сочи, че ние обсъждаме проблеми, които са трансгранични и които засягат Европейския съюз в неговата цялост. Е, по настоящия регламент се осъществява минимална защита на е, вътрешния пазар на природен газ и то е, съвсем ограничено. Е, тази е, защита е минимална и от техническа гледна точка. Аз мисля, че ние сме изправени пред е, проблеми от по-общ характер. По същество те са регионални, но също така и политически. В това становище подчертавам именно това – Много е хубаво, че е, е, енергийната сигурност е приоритета за Европейския съюз. И а, а, аз а, смятам, че а, е, трябва да има стратегия за създаването на истински енергиен съюз. Ето защо приветствам сигурността на доставките и бих искал да се въведат нови по-сигурни инструменти за сътрудничество между държавите членки. А, ние приветстваме всички предложения, които са е, съсредоточени върху принципа на солидарността, управлението на риска. И изобщо преодоляването на рисковете. Регионалните групи трябва да засилят е, солидарността и сътрудничеството между държавите членки. Това неминуемо ще доведе до по-голяма сигурност на доставките и е, регламентирането ще стане по-ефективно. Трансграничният характер на доставките на газ. 90% от потоците преминават през територията на Европейския съюз това означава, че съществува опасност от мултиплициран ефект на всяко смущение в доставките. Ето защо се надявам на истинско сътрудничество от страна на Европейската комисия. Аз мисля, че регионалният подход, е, който провеждам и който насърчавам, е много важен като се имат предвид всички последици от кризите, които преживяхме до сега в Европейския съюз. Прозрачните критерии и специфичните механизми за сътрудничество сигурно ще доведат до разнообразяване на доставките, което е от ключово значение – е, особено е, при е, спешни ситуации. Аз мисля, че регионалната координация, която се основава на общи стандарти за доставките и за инфраструктурата, които са прияти на ниво Европейски съюз, ще предоставят на държавите членки реален инструментариум за управление на рисковете, е, които са свързани с смущение в доставките е, или е, прекалено високо търсене. Мисля, че принципът на солидарността трябва да бъде правно задължителен. Той трябва да се използва а това означава, че трябва да има механизма за доставка на природен газ на домакинствата, е, както и на други обществени потребители, като например на болничните заведения. Е, за сметка обаче на намаляване на доставките за други области. Много е важно е, да имаме възможност да обменяме информация. Това също е подчертано в е, моето становище. Аз е, е, съм съгласен, че Европейската комисия трябва да бъде автоматично уведомена, автоматично нотифицирана за всеки материален договор, след като той бъде подписан и след като влезе в сила съответните органи на Европейската комисия трябва да бъдат способни е, е, да отговорят на искане за информация е, когато това се налага, за да може да се прецени опасността от нарушение на доставките. С други думи, необходима е прозрачност. Очаквам работата ни по това становище. Е, надявам се по това становище да обсъждаме механизми, които да гарантират доставките е, на необходимите количества природен газ за всяка държава членка, особено при спешни ситуации. Това трябва да бъде една от основните цели, които преследваме, разработвайки това становище. С други думи, ние трябва да сме сигурни, че регионалното измерение се съхранява, че то се запазва и че се подкрепя от нашата комисия по регионално развитие. Председателката, благодаря ви. Е, благодаря ви много. Е, давам думата на докладчетите в сянка. Господин е, Хетник отсъства, господин Ван Нистелрой. Благодаря много. Господин Хетман не присъства, но той до голяма степен споделя вашия подход и ако отчетем значи, значението на газа, на първо място газът остава основна част от енергийния микс хората... Говори се, че газа ще бъде заменен с възобновяеми енергии, но това все още е далече от истината. Газа е много по-подходящ енергоисточник от каменните въглища и мисля, че за следващите 50 години той ще остане важен компонент и важен енергоисточник, е, защото, както сочат и документите, Европа ще бъде в голяма степен зависима от вноса на газа, което е стратегически важна суровина. Така че новата уредба и регламента е наистина много важна. И тук се засяга деликатния момент за сигурността на доставките, защото през последните години, 2006 9-14 го усетихме по болезнен начин и това не е края. Не за последен път сигурността на доставките е поставена под заплаха. Както и вие самия казахте, регионализацията е изключително важна и за това е важно и нашия комитет по регионално развитие да представи свое становище по въпроса. Впрочем, регионализацията е в по-широк мащаб. Нали? Не говорим за малките, малки региони. Господин Хетман също така подчертава, че зад всичко това се крие една система. Система, която предполага прояви на солидарност с съседите в, при затруднени обстоятелства. Научихме междувременно много неща. Необходимо е, необходими са малки промени. ако по-рано подава газоподаването ставаше само в една посока, сега вече всяка помпенна станция има задължение да подава газ при необходимост в двете посоки. Звучи простичко, но е отрешаващо значение, като говорим за солидарност при необходимост. Това е първото. Второто, което трябва да задължим държавите членки да притежават е стратегически резерв, защото в един момент, в момент на недостиг, ако трябва да подавате газ, естествено се нуждаете от допълнителен капацитет. Така че напълно уместно и господин Хетман настоява за повече прозрачност по отношение на тези резултати, резултатите от нашите мерки. В миналото можехме да приемаме спешни мерки, след колко дни трябва да му окажете подкрепа на съседите си. И тук всъщност става дума за преоценка на положението и е, на това, в този смисъл е, е предпоставени документа. Господин Хетман подкрепя подхода ви, но ще представи някои свои изменения по становището. Това е положението и така умонастроението в НП. Госпожа Молкова, имате думата. Благодаря много за думата. Е, това, от, от, Преждеговорившите споменаха, за, обясниха защо е важно да направим нова оценка на сигурността на доставките на газ. Междувременно научихме много неща. Е, споделям някои от е, основните въпроси, споделени от докладчика. Мисля обаче, че акцентите трябва да бъдат три. Първо, и това се каза, регионални връзки то там трябва да тръгнем. Държави, които са в различни региони, трябва да поддържат добре изградена инфраструктура и добри връзки като всеки определен регион трябва да има своята тежест и тя да бъде оценена. Тоест, трябва да имаме сериозна диверсификация. Освен това, регионализацията не бива да пречи на двустранно взаимодействие и сътрудничеството регионите са важни и държавите членки трябва да изготвят съответни планове на базата на съществуващи структури на сътрудничество. Трябва да има възможност за хармонизация, да бъдат изградени коридори за реална инфраструктура. Второ, солидарността и нейния механизъм също се спомена. Тук имам чувството, че е необходимо точно да изясним кой и какви задължения имат партньорите по отношение на солидарността в случай на необходимост. Нека комисията има предвид, е, че газът не е притежание на държавите членки, т.е. трябва да се потърсят търговски и правни отговорности. След това в член 15 става дума за сътрудничеството в газовия сектор. Нуждаем се от по-конкретни формулировки. Механизъмът, рисковете трябва да бъдат точно посочени, е, например, съседството с Украина. Това се отнася за нашата страна положението в Украина е несъвместим, несъпоставимо с положението в държавите членки, които имат различни съседи. В източноевропейските държави членки трябва да си помагат при преустановяване по доставките на газа. А да не забравяме и чисто социалния момент. Тук вече съзирам трудности, защото определени уязвими групи от населението могат да попаднат под ударите на едни евентуални затруднения. Готови сме да внесем своите предложения за изменения. Очаквам сътрудничите. Господин Ван Вилтенбург от групата Алде. Е, е, извинявам госпожа Яковшич, е, доставките на газ са част от общата стратегия на Европа за сигурността на доставките и е свързана с растежа и конкурентната способност. Настоящия регламент, сега действащия регламент от 2010 година прави първа стъпка при координацията и посрещане на предизвикателствата, но държавите членки трябва да са подготвени да преодолеят разликите между тях и трансграничните затруднения, да се премахнат бариерите между държавите членки, свързани понякога с по-низките разходи в даден държави членки. И регионалния подход, за който вече говори господин Нистора, вече говори, се отнася, се различава от другите подходи подходи, но по отношение на е, енергийната сигурност този регионален подход е много важен с оглед на разпределението е, и предвид евентуални кризи на вътрешния пазар на газ. Необход... Е, той трябва да укрепне, да бъде по-стабилен и да се е, опре на сериозна на законодателна економическа рамка, с, базираща на собствени личностите. Ние трябва да говорим е, за диверсификация и намаляване на зависимостта от външни доставчици. Така че и държавите членки и Съюза като цяло трябва да потърси диверсификация по отношение на енергоисточниците, пътищата на доставка и доставчиците, за да не се стига стига до нежелани ситуации с отрицателно отражение върху съюза и държавите членки. Решаването на тези проблеми изисква европейско финансиране. Трябва да се ръководим от солидарност, сътрудничество, взаимно зачитане и зачитане на принципите на държавната економика. Трябва да се опитаме да очертаем основните рискове за всеки регион, да потърсим оптимизация на взаимодействието за в случай, когато се наложи да смекчим евентуални удари. Благодаря благодаря, госпожо председател. Ние ще очакваме дискусията. Господин Мишел, вие сте доставчик. Е, е, госпожа Мишел, да докладчик Сянка. Е, благодаря. Ние също смятаме за сигурното доставки на газ и много важ, за много важен въпрос. Солидарността е много важна. И тук ако искаме, разбира се, да предотвратим неблагоприятни ситуации, да под, на първо място трябва да търсим възобновяеми енергоисточници или разширяване на местните възможности. Това е нашето желание за нас. Това е част от цялото решение. На второ място ще се съглася с колегата от социал... политическата група на социал-демократите. За... Нямаме точно определение за социални услуги. Не сме наясно дали се нуждаем от общо европейско определение и дали не е по-добро държавите членки да сторят това. това е, бихме предпочели това решение. Но стигне ли се до европейско решение, в изменение 9 се прави опит е, за диференциация в тази посока. Ако искаме да сторим това на европейско ниво, според нас трябва да дадем повече свобода на действие. Е, говорите за услуги в областта на защитата, е, отбраната, сигурността и грижата за децата. Е, тук бихме отделили по-голямо внимание на тези въпроси. третото е, разбира се, привличането на местните и регионални органи на самоуправление, защото ако искаме да регионализираме, нашите партньори трябва да бъдат в диалог с нас. Тук ни се искат конкретиза, по-голяма конкретизация. Но в общи линии ние сме твърде склонни да споделим тези идеи на становището. Благодаря, казва председателката. Господин Ропе, искате ли отново думата? Благодаря. Искам да представя разочарованието на нашия колега, който не може да присъства днес. Ние сме съгласни с вашето становище, че за момента газовата сигурност не е осигурена. Затова ние подкрепяме укрепването на защитния механизъм. Поощряваме и сътрудничеството между държавите членки. Ние сме съгласни с това, че съседните държави членки трябва да се опитат да защитят и да помогнат на засегнатите държави членки и да ги защитят. Ето, например, в Литва има терминал за втечнен газ, който се използва който използва само една трета от своя капацитет поради различни причини. И ние бихме могли да увеличим неговото използване. Освен това, смятам, че ни трябва северна не, че не ни трябва северна тъга, Северен поток 2, защото Северен поток 1 се използва само на половин капацитет. Има едно определено потребление на, на газ и то е сравнително установено. Но има един друг аспект. Е, е, енергийна бедност. Много хора плащат много високи сметки за отопление, особено през зимата. Тези домакинства, особено през зимата, живеят под нивото на бедността. Затова е хубаво да имаме защитни клаузи в нашите документи, а именно целящи да осигурят достъп до устойчива енергия. Има много голям потенциал във възобновяемата енергия. Твърдите горева могат да бъдат използвани, за да не сме зависими от външен внос. И тук е важен въпрос за енергийната ефективност. Но всичко трябва да се оцени светлината не само на, за намаляване на сметките за отопление. Като бивш кмет мога да кажа, че има много възможности за намаляване на разходите. Могат да се използват структурните фондове. Аз като кмет намалих сметките, цената на, за отопление два пъти. Имаме много финансови инструменти, които могат да бъдат използвани. Може да бъде използвано тук и сътрудничеството между държавите членки. Могат да бъдат подобрени транспортните инфраструктури. От името на зелените искам да ви благодаря и се надявам на добри компромиси. Председателката не виждам господин Мато, който е другия докладчик в сянка. Може би той ще представи становището си на последващ етап. Сега ще дам думата на господин Мозер от комисията. Благодаря. Господин Паремба, гос... дами и господа, благодаря ви за поканата за тази важна дискусия. Наистина, енергийната сигурност е едно от пете измерение на Съюза. И тук се включват теми като възобновяемите енергии, енергийната ефективност. Биогаза може да бъде използван като като суровина за, за и заместител на природния газ. Енергийната ефективност е също нещо много важно за енергийната сигурност енергийната ефективност, това ще е тема, с която от комисията ще се занимава по-късно тази година в подробности. За 2300-2050 година имаме специални сценарии за енергийна сигурност, за сигурно енергоснабдяване. Ние се основаваме много на укрепването на вътрешния пазар. Вътрешният пазар обаче не може да реши всички проблеми, затова смятаме, че има нужда от този регламент. той ще укрепи ситуацията в Съюза, ситуация, която се появи след газовите кризи през миналите години. Според нас най-важното е трансгранично сътрудничество. Не би трябвало да се осланяме само на общия анализ, трябват ни ангажименти от държавите членки. Трябват ни и конкретни мерки. Затова искаме да имаме оперативни групи, съставени от държавите членки, не може да оставим всичко на а, регламента и последващи действия от държавите членки. Няма нужда от забавяне на решението от страна на съвета. Ние сме предложили критерии за регионите – е, групите би трябвало да работят ефективно, те трябва да са малки и стабилни и да създадат синергии между държавите членки. По-силни държави членки, които имат достъп до втечнен газ, трябва да могат да подкрепят и да помогнат на други държави членки, които нямат този достъп. Бе помислено за коридори, но тези коридора не могат да бъдат заместител е, на регионалните групи и регионално сътрудничество. Коридорите са просто допълнителна мярка. Освен това, солидарността е следващата важна концепция в регламента. Трябва тук да се мисли за правните, за финансовите, административните аспекти. Ще имаме консултация с експерти от държавите членки и в зависим за заинтересованите страни. Ситуациите в Европа са много различни в държавите членки, така че не може всичко да се обхване в един текст. Общата идея обаче е да се подобри информационния обмен и информацията за оценката на риска. Комисията трябва да направи този анализ. Ние видяхме, че в преминали кризи държавите членки не осъзнаваха възможните ограничения в търговските договори между доставчика и купувача на газ. Това трябва да се промени, затова смятаме, че механизма за автоматична нотификация е много важен. Друг важен елемент е подобряване на сътрудничеството между страните по договорите – трябва да има пропорционалност, реципрочност и то от двете страни. Това ще укрепи вътрешния пазар, ще има повече ликвидност на пазара, ще има повече надежност в него. Защитените клиенти и социалните услуги. Тук ни трябва повече гъвкавост и балансиран подход – Идеята на европейско равнище тук е да, по, да, и, да се подпомагат държавите членки, които имат проблеми. И на следващо място инфраструктурата. Трябва да използваме това, което е налично и да допълним там където е необходимо инфраструктурата с нови елементи. Тук имам предвид коридор, който дава възможност за обръщане на потока между две държави членки. Благодаря ви за поканата още веднъж и с интерес очакваме бъдещата си работа. Благодаря. Господин Пореба, имате, искате ли думата? Още веднъж. В заключение искам да благодаря за вашите коментари и за вашите предложения. Смятам, че вашите коментари ще укрепят, ще обогатят моето становище. Виждам общо съгласие в залата, че допълнителни мерки са необходими и че тези мерки ще укрепят, ще подобрят сигурността на доставките в единния пазар на газ. Смятам, че трябва да се съсредоточим върху три неща – солидарност, регионалните групи и прозрачност на договорите. Върху тези три точки ще основа своето становище, но естествено отворен съм за допълнителни коментари и допълнителни идеи. В своето становище, както казах, ще преследвам своите три основни идеи. Благодаря ви още веднъж. Надявам се, общото ми становище Надявам се това становище да бъде становище, което ще даде на нашата комисия чувството, че сме произвели един документ, който ще укрепи регламента и ще даде и ще укрепи енергийната сигурност в целия Европейския съюз. Председателката, благодаря. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Това е представяне на изследването от отдел Б услуги от общ интерес за периода 2014 и 2020 година. Нашата комисия помоли за това изследване, за да се оцени ситуацията с услугите от общ интерес. Изследването бе изготвено и днес. Резултатите от изследването ще бъдат представени от Ерик Глорисън, консултант. След това колегите ще имат думата за въпроси и коментари. А сега, господин Гросин, имате думата. Благодаря, госпожо председател, дами и господа депутати. Благодаря за възможността е, да ви запозная с поручването за услугите от общ интерес за период за финансиране 2014-2020 година, е, което е направено от Special Foresight. Когато работим по услугите от общ интерес е, в контекста на политиката по сближаване е предизвикателство и парадокс. Предизвикателство по две причини. Много голям процент от политиката по сближаване пряко или непряко е свързано с разпоредби от услугата за от общ интерес. Самото понятие общ интерес често се използва в контекста на политиката по сближаване. то е част от политиката по конкурентоспособност и се разработва за да се постигне баланс при защитата на обществения интерес и съхраняването на свободната и е, непроменена конкуренция на е, свободния пазар. Това е много важно за економическата, социалната и териториалната сближаване. Е, по този начин трябва да има интелигентно сближаване, устойчиво економически растеж. Чрез тази политика може да се постигне този резултат. Е, какво всъщност означават услуги от общ интерес. В това изложение аз ще ви запозная с услугите от общ интерес, е, които се разглеждат като економическа дейност, което се извършва под е, формата и в условията на пазара, като се постигат резултати от като цяло общ интерес, който обаче не би се постигнал без публично участие. На първ поглед това изглежда напълно, активно, напълно логично, защото при услугите от общ интерес имаме регламент и политика, защото е необходимо да има регламентиране и политиката. Така че искам да кажа, е, че е, ние се намесваме в нещо, при което имаме повторителност. Те не са нито прости, нито повторителност. Трябва да има разграничаване между социални групи, е, местности и също трябва да се очитат различните потребности. Освен това, те се променят във времето. Е, както виждаме е, при дискусите за мобилни телефони или за широко лентов интернет, те са според нас услуги от общ интерес. И накрая условията на пазар, при които економическа дейност може да постигне интерес интерес и от общ интерес, особено като си има предвид глобалния ефект, европейската интеграция и дерегулирането. Услугите от общ интерес са изключително динамична област. Трябва непрекъснато да се усъвременява политиката и потребностите. В това кратко е, представяне. Ние първо ще видим какви е, са резултатите е, при извършването на услуги от общ интерес в Европейския съюз. Ще е, видим и какъв е, дос, какъв е приноса на ЕСИФ и накрая ще кажем няколко препоръки. Първо, като цяло, какво значи услуги от общ интерес в Европейския съюз? Значителна част от европейската економика. Като цяло 25% от произведената добавена стойност, 30% от заетостта, 22% от всички инвестиции. Е, но това се променя от страна в страна. Е, примерно за добавената стойност по-малко 10% в Румъния, но повече от 30% в Белгия, Дания, Швеция, Португалия, Франция. Е, тоест имаме различия в добавената стойност. По отношение на заетостта, повече от 19% в Румъния, повече от 38% в Швеция и в Белгия. По отношение на инвестициите, отиваме от 11% в Португалия и Обединеното кралство в 56% в Литва. Тоест, имаме много голяма разлика, но трябва да видим разликите от 2006-2010 година. Там виждаме, че относителният дял, относителната значимост на тези услуги се увеличава, т.е. те имат стабилизиращ ефект при условия на економическа криза, каквито вече преживяхме. Така че като цяло виждаме, че политиката за тези услуги е, се отнася до една трета от, от е, европейската економика. Тоест е много важно и може би е трудно е, да е, функционират категории на хората, които взимат политически решения в Европейския съюз. Така че това не е съвсем обичайна, съвсем ежедневна задача за тези, които взимат политическите решения. Едновременно с това можем да заявим, е, че е, това е предизвикателство за тези, които взимат решения, защото борбата е за економическа, социална економика в, за, за социална економика в Европейския съюз. Това не трябва да засяга определени права, но едновременно с това Европейския съюз взима мерки, за да могат националните, регионалните и местните власти е, да е, предоставят задължението за извършване на е, услуги от общ интерес. Така че трябва да видим какво значи социална и публична економика в този случай. Е, и някои коментатори са заявили, че има нарушение на баланса. От една страна търсим общи европейски решения, но това е, води до едно много осложнено и обременено прилагане. Едновременно с това решение на съдилищата в защита на личните права, които се издават от съдилищата, е, още повече затруднява това, така че много трудно напредва политиката и е, правната рамка. Трябва да видим, че полето е, е, има, е, е много разнообразно, много трудно се създават общи принципи, но все пак има два основни начина за да се работи с този вид услуги. Първо, трябва да се регулира пазара, т.е. да се каже, че пазара трябва да се впише в някаква рамка, а от друга страна да се види какъв е ефекта от операциите на свободния пазар и да се компенсира всеки евентуален отрицателен ефект е, от действането на пазара. Така че това, е, това се отнася основно за целия Европейски съюз, с изключение на тежките публични инвестиции, като например в енергетиката енергетиката или в транспортна инфраструктура. Сега, централният въпрос, който се обсъжда в момента, е за това какъв да бъде резултата на оказването на такива услуги. Е, в Сърво да се подобри е, така наречения адсорсинг, т.е. възлагането на извършването на тези услуги на външни компании. Ние трябва да имаме предвид, че всички е, регламенти в Европейски съюз налагат някакви ограничения. По настоящата правна рамка сигурният вариант за всеки орган е да се извършва това външно предоставяне на услугите, е, чрез европейски стандарти, за да няма никакви обвинения в държавна помощ. Това е предизвикателство, особено за местните и регионалните власти и, и е, трябва да им се даде максимална възможност да действат както трябва. Така че в тези, условия, в тези условия качеството на услугите е много важно. Има е, критерии за определение на качеството, като например наличност, честност, самото качество. Много често частните лица, които извършват такива услуги, не се съобразяват с тези изисквания, а всъщност те е, извършват услуги от обществен интерес. От друга страна, как да разработваме публично-частно партньорство, как е, да се е, откликне на всички очаквания, като си има предвид, че става дума за обществен интерес. Ние искаме да се създаде Европейски център за е, експертни услуги по публично-частното пространство. Европейската инвестиционна банка играе много важна роля в това но това партньорство винаги е било е, предизвикателство поради е, регламентите. От друга страна, трябва да има социално предприемачество. Е, това е значителна част и нараства дела му в оказването на услуги от общ интерес. Особено като се има предвид цената на много услуги в много държави членки. Това социално партньорство се подобрява, но трябва да има по-стабилна регламенторна рамка и да се подкрепя това социално предприемачество. На четвърто място предизвикателство за много местни и регионални власти, е, е, разнообразяването на населението, неговата концентрация или намаляване на населението. Това става с различна скорост, на различни нива на развитие в Европейския съюз. Обмен на мнения, как се справяте с това, е, как намалявате оказването на услугите, като се има предвид промяната в брой на населението или застаряването на населението. Има възможност за обмен на мнения. И накрая, е, много важен въпрос, е, трансграничната интеграция, когато оказваме такива услуги. Има е, извършене голям напредък и централен въпрос от европейско ниво е, е как да преодолеем регулаторните, културните, езиковите бариери между държавите членки. Сега, ако се спрем на приноса на ЕСИФ при извършването на такива услуги. Първо, като се подкрепят инвестициите. Основно като се подкрепят инвестициите, а не чрез законови разпоредби. Принципите на концентрация на усилиите по тематични цели ще ограничи обхвата на услугите, които могат да бъдат успорени. Примерно, съсредоточаваме върху структурни фондове, но винаги трябва да се има предвид местните условия е, примерно да се подкрепя е, образованието или пазара на труда по балансиран начин, е, структурен достъп за функционирането в много отрасли на економика, но много често се вписваме в това, така че трябва да има подбор на тематични цели по всяка програма, особено по програмите по ЕСИФ. Е, е, трябва да имаме предвид, че има специфични разпоредби по проектите, свързани с ЕСИФ и, и по структурните фондове. И като се има предвид е, спецификата на всяка дейност, как се прилага, това не е включено в регламентите по ЕСИФ. Ние знаем, че транснационалното, ев... програмите за транснационални европейски териториални програми играят голяма роля. Те играят значителна роля при увеличението на познанието на добрите практики, които съществуват в Европейския съюз. Като погледнем кои са най-добрите практики в Европейския съюз, някои центрове са успели да създадат, например, в Северна Швеция транснационален център за обучение и реинтегриране на хората на пазара на труда. И той работи както трябва. Ние виждаме е, между Ксанкемин е, и Сарланд на границата между Франция и Германия. Примерно именно е, за е, преработване на е, отпадни води. Виждаме, че това е предизвикателство. Как се постигат резултати чрез програми в ограничен програмен период, но трябва да има приемственост, диалог през десетилетия за трансгранични разпоредби по ЕСИФ и как да работи той по-добре. Това е наблюдението ни възосновата на добрите практики. И сега Бих искал да е, унагледя по някакъв начин е, как е, приноса на ЕСИФ се постига. Това е проистича от тематичния принцип до отделни програми. Примерно, социални жилища. В социални жилища в Малта ние говорим за споразумения за партньорства и там се казва, че във всяка програма в Малта трябва да има висококачествени е, е, общински жилища. Оперативната програма казва, че това става чрез регенериране на публични пространства в специфични области, примерно да кажем на пристанището на Валета, е, като е, процента беше изоставени общински жилища, е, че тези инвестиции в тези инвестиции в общински жилища ще имат положителен ефект върху здравето и социалната интеграция. Ако видим какви са последиците, отново има имаме едно повторителност, една тавтология, за която говорих в е, е, встъпителните си думи ние всъщност се намесваме и е, на пазара на труда. И това може да се отрази отрицателно на здравето и на социалните аспекти. Ако целта обаче е да се подобри здравето и социалната интеграция, е, то тогава трябва да се зададат поне въпроси. Поне да се зададе въпроса дали няма друг вид интеграция, която да бъде по-ефективна, вместо да има конкретни условия и конкретни усилия за центъра на валета трябва да се търси и социалния микс, социалния микс, т.е. логиката и целта да бъде да има по-голям социален микс. Така че се създава впечатление, че когато се мисли за политика за конкурентоспособност и това взима връх над политиката по сближаването, т.е. трябва да се види как точно да се подходи към тези услуги от общ интерес. Тоест, когато се намесвате, например, на пазара на труда, ако се види отрицателен ефект, защото свободния пазар създава е, съседства, които създават проблеми, примерно по здравето. Докато логиката ни изхожда от политиката на сближаване, цели за териториално и социално сближение. И тогава вече трябва да се определи логиката на намесата, когато се прави някаква програма. И тъй като това не е направено, обикновено се вижда вид е, интервенция, инвестиция в определен вид съседство, за да се подобри, да кажем, качеството на квартал във валета. Но това последователно ли е предвид начина по който се търси полза от преследваната политика? Има различни начини. Е, друг е, пример е, широколентови инфраструктури в Естония – е, е, е, примерно имаме споразумение за партньорство, има задължение за разработване на инфраструктура на цялата територия на страната, оперативна програма, която иска да има широко лентов интернет, т.е. интернет услуги, за да се насърчи цифровата економика и економически растеж, който се основава на познанието. Но не е напълно легитимно да се каже, че чрез по-широк достъп достъп до широко лентов интернет, е, за дружествата ще стане по-лесно да тръгнат към цифрова економика, да развиват познание и това да прави по-активна економическата дейност. Отново имаме примери извън структурните фондове, но това не е най-добрата публична интервенция. Просто като се насърчава по-голяма цифрова економика или е, действие възоснова на познанието, тогава има по-широко търсене и широко лентовия интернет може спонтанно да е, се създаде от частни дружества така че може би има други начини да се мисли, а не само да се сроточаваме върху инфраструктурата. Логиката на инфраструктурата проистича от подхода за липса на конкуренция при услугите от общ интерес. Тоест, мислене в логиката на политиката на сближаване. При инфраструктурата се предполага, че провал на пазара създава такава потребност. И ако можем да се спрем на някои от недостатъците, на някои от, на някои от е, областите, в които не сме постигнали успех, е, можем да кажем, че критичният подход е за това доколко тези услуги е, допринасят за местното развитие. Те трябва да бъдат доразвити, т.е повече инфраструктура и тогава тези услуги ще се подобрят. Тоест, доколко са достъпни, на какви цени, на каква качество, може да се мисли по цялото разнообразие на мерките и по този начин може да се постигне е, регионално развитие, което е по-обединително, с по-голямо благоденствие за целия регион. И това също е, ни кара да се съсредоточим е, върху е, е инвестиции в е, инфраструктури. Те също могат да бъдат е, успорени. Те също могат да бъдат успорени. Е, виждаме, че много от тези услуги, въпреки усилията по настоящата програма за насърчаване на интегриран подход и той да бъде териториален интегриран подход, виждаме, е, че понякога е, инвестициите се осъществяват и индивидуално, не се гледа социалната мобилност, пазара на труда, така че това е един недостиг. Виждаме, че е, централните програми по ЕСИФ е, могат е, да доведат до иновации в този вид услуги, иновативно мислене, трансгранични програми по ЕСИФ. И чисто финансово, мисля, че по-малката част от инвестициите е предназначена за за, за тези услуги. Какво предлагаме за настоящия, е, е, за настоящия програмен период? Е, първо, мерки за, за привличане на вниманието, да имаме проактивно участие, да се интегрира разнообразение, начин на мислене, как можем да видим какви са целите на регионалното развитие. We can um, E Можем да продължим да насърчаваме програмите е си за разнообразяване на добрите практики, като, например, да има ефективно, ефективни разходи в разнообразния териториален контракт на, е, е, на Европейския съюз за отдалечени изолирани райони на Европейския съюз. Можем да е, мислим за интегрирани инвестиции, интегрирани териториални инвестиции е, на общинско ниво, на местно ниво, мерки за тях в по-голяма степен да бъдат мобилизирани за да се е, е, доставят услуги от общ интерес по по-ефективен и по-интегриран начин. И отвъд настоящия програмен период. Има е, различни перспективи, които могат да бъдат развити. Е, първо да се преодолее мисленето е, за тези услуги въз основа на конкуренцията. Е, тоест, обществения интерес да се определи по по-колаборативен начин. Какво искаме да постигнем чрез тези услуги? да имаме обединение на акции, като например инфраструктури в транспорта, да се използва партньорството по тези програми, за да се определи в как СВО се изразява обществен интерес чрез извършването на услуги за обще, от обществен интерес и трябва ЕСИФ е, да бъде допълнение към политиката за конкуренция, да му се предостави собствена логика, да се види, че има е, две съставни части в европейската економика за социален пазар. Тоест, това е нашето наследство и ние трябва да имаме наша собствена логика. И сега достъпа на ЕСИФ е, да бъде толкова отраслов, да има интегриран териториален подход, да наблюдаваме тези услуги на по-подрегионално ниво, е, защото сега ние е, изследваме всичко на ниво регион. Виждаме е, различния достъп до този услуг. Зависи от е, общините зависи от това кой е наоколо. Изобщо това е едно местно явление. Въпросите трябва да станат по-видими, да стане по-ясно защо определени региони не могат да постигнат е, достатъчно ниво такива услуги. Има различни възможности е, за за трансгранично оказване на такива услуги и съответните е, дружества, които ги оказват, инструмента трябва да бъде мобилизиран в по-голяма степен. Продължаваме обмена на добри практики в рамките на основните програми, като насърчаваме диалога между основните програми възоснова на най-добрата практика ние е, виждаме, че при макрорегионалната стратегия има обещаващ обмен. Виждаме какви са рамките, как, когато има диалог върху определени услуги от общ интерес. Например, преработка на, безработи... на, на отпадъците в Адриатическия регион. Е, това е, трябва да се използва като пример за тази цел да се подобри преценката на добавената стойност за такива услуги за отдалечени райони. Когато има малко население, тогава те са много скъпи и това често е трудно, особено когато има период на строга економия. И и когато тези разходи е, трябва да бъде доказано, че са легитимни, трябва да се види каква е добавената стойност. Добавената стойност, която се получава спрямо разходите за извършването на такива услуги. Тоест, е, трябва да се види е, какви е допълнителната полза, когато такива услуги се оказват в отдалечени райони, спрямо същинската им себестойност. И накрая, е необходимо да се види доколко подкрепата по ЕСИФ ще подкрепи е, социалната економика, социалното партньорство, чрез неговите програми ще се отреди по-специфична роля и ще бъдат взети под внимание в подчастна частна степен, да има свободни условия за минимални инвестиции, за да започнат такива дейности, сдружени на доброволци или, например, на сдружени с идеална цел или на неправителствени организации. Благодаря ви. Благодаря за чудесната презентация. Пространна и изключително информативна. Госпожи и господа, драги колеги, имате думата. Желаете ли да направите изказване? Господин Нилсън. Благодаря. Това... предпочитам да говоря, да се изкажа на шведски, за да бъда пряко разбран от докладчика. Аз не присъствах, когато бе взето решение за възлагане на това проучване, но искам да благодаря за, за него. Запознах се със съдържанието му и мога да кажа, че текста потвърждава това, което знае и аз от работата си като кмет на населено място. Да, това са пътищата Харес, допадна ми и структурата на текста. Посочени са факти, посочени са проблеми, предложени са решения. Може би най-важното обобщение е, би могло да звучи последния начин. А именно, все по-ясно става че общините и органите за местно самоуправление все по-често трябва да работят с частния сектор и да поддържат все по-тесни връзки с него. Затова и се постига по-добро сближаване, по-добро взаимно приемане. И аз мисля, че това трябва да се стимулира. Това са и принципите, върху които трябва да стъпва структурната политика, което е чудесно. Казвам това и в качеството си на председател на парламентарната, интерпарламентарната група за социална економика. Това е важен въпрос, въпрос, който би трябвало да играе по-важна роля в някои държави членки. Още нещо. Нуждаем се все по-малко от раслови политики. Трябва да насочим вниманието си към политиката на сближаване. Успеем ли в това, ще изградим и по-добри системи, по-ефективни проекти, които след това ще доведат и до по-добри резултати. Ние като комитет комисия по регионално развитие трябва да се посветим на тази задача, да помолим секретарията внимателно да проучи документа и да го отрази в нашата работа. Това се отнася и за взаимодействие с други комисии. ЕКОН, например, когато подготвим европейския семестър и други важни въпроси, можем да използваме този доклад. Той е наистина много полезен и аз благодаря за него. Председателката, благодаря господин Богович е следващият който поиска думата. Благодаря за това проучване, което е наистина качествено. Мисля, че също така ще бъде и много важно за бъдещата ни работа и за бъдещите насоки на дейността ни, когато разсъждаваме за бъдещето на политиката на сближаване. Присъединявам се към онези, които са убедени, че с политиката на сближаване в една община, в едно населено място в Европа ще е нашето бъдеще. Затова е важно в Европа, Европа да стане конкурентоспособна. За това и трябва да се погрижим за гарантиране на социалната спойка. Има разлики между отделни държави членки, в отделни държави членки. Аз също съм дългогодишен кмет и зная от опит, е, че и обществения сектор е с различно качество на различни места. Неведнъж съм казвал, че качеството на обществения сектор трябва да се подобри че това ще допринесе за намаляване на бедността. Настоящото проучване чудесно го иллюстрира. Позволете да подчертая и следното демографските промени, промяната на демографската структура. Всички знаем е, какви са е, прогнозите. Опасността е от е, застаряване в Европа. Има множество нови инструменти, които Европа трябва да намери, за да даде отговор на демографските промени. Мога да посоча пример от моята страна Словения. Имаме места за настаняване за възрастни хора, които са обект на постоянни грижи, но има и възможност за подпомагане на възрастни хора в дома им и това свеж, намалява разходите до с 80%. Хората остават в жилищата си и мисля, че трябва да мислим в тази посока. В тази област сме въвели и е, центрове в селските райони. Това доведе също до оптимизация на разходите. По този начин хората водят пълноценен живот. Социалните трансфери. Това е въпрос от, ключова, от ключово значение. Включително една тема, която е особено наболяла в Великобритания, например, социалните плащания за безработни. Затова в Словения понякога младите хора се питат струва ли си изобщо работят за относително ниско заплащане, след като могат да получат социални помощи, да речем, за децата в семейството. А тези социални помощи понякога надхвърлят размера на трудовото им възнаграждение. Мисля, че трябва да изградим такъв обществен сектор, че да снижим разходите за него. Подкрепям изготвянето на подобни проучвания. Мисля, че трябва да обменяме добри практики. Стана дума и за макрорегионите. На... Нека не забравяме. Няма общо, общо валидно европейско решение, еднакво добро за цяла Европа трябва да отчитаме съществуването на региони. Мисля, че това е едно чудесно проучване и благодаря за него. Господин, госпожа Тамашич. Имате думата. Благодаря, ще бъда много кратка. Благодаря за изготвеното проучване. Е, То е наистина много подробно, но аз мога да го сведа до няколко кратки думи. Сложни правила, е, срокове, които никой не спазва, ако искаме, искаме ли да променим нещата, въвеждаме още по-сложни правила. Е, така че нови правила, но по качество. Това бе наистина кратко изказване, казва председателка господин Ван Нистел Рой. Благодаря, госпожо председател. Забелязвам че в проучването се установява конкретна връзка между въведеното в регламента и определени елементи, които са свързани с, с, а, с на, услуги от обществен интерес в точка 533 също се посочва удачен пример. Не сме разглеждали нещата от този ъгъл. Някакси тази връзка ни се губеше до сега в политиката, така че въпросът е и това е въпрос, който отправям и към секретарията, а именно кога ще настъпи момента да се заемем с тези въпроси? говорим за политика в областта на конкурентоспособността, и, но се питам, има ли някакъв конкретен момент, когато трябва да се занимаем с това? А, а, Цитират се в моменти, които трябва да се вземат предвид за следващия период. Но какво означава това? Основно преработване на нашите регламенти или е, нещо друго? Има и редица, засегнати са редица важни теми. Е, енергетика, иновации въпросите за държавната помощ, за държавните помощи. Е, мисля, че има въпроси свързани с политиката на конкурентоспособност, на които да обърнем внимание. Така че за какво да помислим? За преработване на цялостната политика или е, да потърсим и отстраним добри, дублиране, а пък от друга страна да дадем, да разширим трансграничното предлагане на услуги някак си не ми стана ясно какво конкретно ни се препоръчва като конкретни стъпки. Мисля, че тук може би трябва да се работи по-подробно да задълбочим нещата през следващите дни но вие говорите, например, за социално жилищно строителство в рамките на услугите от общ интерес. Но като знам колко трудно е това да се приведе, проведе на практика, се питам дали да не потърсим друго решение. На места има определени кооперативи или кооперации с получастен характер, където е, там се решава този въпроса. На други места общините отговарят трябва да се потърсят подробности за законодателството и уредбата на държавите членки, за да се търси обща уредба на въпроса. Защото създадем ли регламент, което означава, че ще задължим държавите членки да предприемат определени действия, не зная дали ще постигнем резултата. В много случаи хората казват, не можете да уреждате тези въпроси на европейско ниво. В, трябва да се, въведат, ня, да се въведе някакво конкурсно начало, ми се струва, за решаването на тези въпроси и не може да се създадат, да задават предварителни условия. А, така че аз питам, от тук насетне какво? Ние имаме вече доста сложна система. Всички говорим за упростяване. Не знам дали това ни води в тази посока. Председателката. Хубаво. Ум, добре, благодаря. Уместен въпрос. Господин Родригес. Благодаря за представеното и проучване. Поздравявам създателите му, защото се радвам, че сте обърнали внимание на най-отдалечените региони отчитам това като положителен момент в изследването. Тези най-отдалечени райони, които са отбелязани и в договора в член 349. В текста стават дума на конкретно място и за това. Искам да попитам, трудно разбирам е, този текст. Не ми става съвсем ясно какво сте искали да кажете как инвестиционните фондове могат да подпомогнат е, определени услуги, които там са доста скъпи. Как може да се преодолее този въпрос за повишените е, разходи. Бихте ли се спрели по-подробно на този въпрос? Гос... Сега господин а, Грънесен, готов ли сте да, Глърсен, готов ли сте да дадете отговор? Първо, благодаря за въпросите и за добрите думи за нашия доклад. Е, споменахте социалното жилищно строителство. Ще посоча е, Нидерландия, която има традиция и социалното жилищно строителство обхваща голяма част от е, гражданите на Нидерландия. И цялата система бе приведена в съответствие с европейската интеграция, напълно законно. Въпросът е нова ситуа... когато възникне нова ситуация, какво, до какво води това и как в областта на а, такива услуги. И ми се струва, че политиката за сближаване трябва да подпомогне тези процеси, което, това, което е в Нидерландия съпоставимо с Швеция. Така че политиките на сближаване и на конкурентоспособност трябва да се разбират и разглеждат във връзка. Напълно съм съгласен, е, че се надбягваме с времето. Е, от една страна дерегулация, която е от една страна законно установена, от, от друга страна процесите се развиват много бързо. Можем ли да бъдем в крак в съответствие с политиката на сближаване. Предизвикателство има, не мога да предложа решение. Въпросът е как да се синхронизират нещата във времето. По конкретния въпрос за най-отдалечените райони и е, услугите от е, общ интерес. Има много голяма подкрепа за инвестициите в тези е, райони. Що се отнася до уредбата, ние не предлагаме конкретна разпоредба, но можем до голяма степен да подпомогнем добрите практики. Могат да се използва, може да се използва опита, да речем, се, да, острови, които са далече на север или други отдалечени територии, така че мисля, че могат да се потърсят добри практики и европейски модели. Понякога и въпроса за равен достъп е особено опасна, когато говорим за най-отдалечените региони. Трябва да се търси има ли смисъл. Естествено е, че достъпа до болници, до транспорт не е един и същ в големия град и в на най-отдалечения остров. Но Въпросът е да се създадат добри условия за живот на тези места. Е, не можем да мерим всичко с един аршин за всички европейски региони и тяхното развитие. Председателката, благодаря. Е, това не е края на нашето обсъждане, несъмнено. А, Uh, Зная дали комисията, да питаме комисията по въпроса. Това е въпрос... Сега разбирам, че имаме два крака и едно тяло. Не разбирам. Искам дожнявам нещата. Искам политиката за сближаване да работи по-добре. Комисията е част, поне част от тялото и то мислещата част. Ами добре, тогава да дадем възможност на комисията да се запознае с проучването, но ако сега искате думата, заповядайте. Um, Би трябвало да проведем по-задълбочена дискусия, но така е. е въпросът е сложен, както каза господин Ван Нистерой. Не Искам да засегна обаче един въпрос. Аз закъснях за дискусията. Не чух цялата презентация, но има нещо важно. Не бива да натоварваме прекалено кохезионната политика. По смисъла на договорите, кохезионната политика се споделя като отговорност между комисията и държавите членки. А когато става дума за достъп до услуги, става дума всъщност за дума за субсидиарност. Какво прави комисията и какво прави държавите членки, какво правят те? Това е всъщност област под компетенцията на държавите членки това е общия контекст, който трябва да вземем предвид, когато говорим за услугите от общ интерес. Благодаря. По тази тема ще говорим и в бъдеще. Благодаря ви за изследването. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Това е поправката на регламент 1303 черта 2013 това е регламента за общо приложимите разпоредби. Това е поправка поради технически или езикови грешки. Секретариатът е разпространил тази поправка на 6 юни. Тук става дума за 13 корекции от технически или езиков характер. Първоначалният текст бе е, е прият през 2013 година. Поправките са обсъдени в комисията и съвета. Информирани сме, че поправките са одобрени от държавите членки. На 24 и 25 май Обсъдихме текста. Сега оповестявам 24-часов срок за възражение, т.е. 12 часа утре, петък, 17 юни, изтича срока. Ако няма възражения, поправките ще бъдат разглеждани като валидни. Ако има възражение, ще ги гласуваме през юли. Ясно ли е, колеги? Представителят на комисията. Искам да кажа само няколко неща. Това са поправки, наистина резултат от много дълъг процес. Комисията много би искала тези поправки да се приемат бързо, защото ако не се приемат, ще имаме проблеми с а, други законодателни процеси. Естествено, окоръжаваме комисията да действа бързо и внимателно. Добре, е, колеги, казва председателката, имаме 24 часа на разположение, след което ще знаем как да процедираме по-нататък, възоснова на поведението на нашите членове. Имаме ли други въпроси, разни? Не. Следващото ни заседание ще е на 13 юли, сряда, от сутринта до 12.30 и от 3 до 6.30 и ще продължим на 14 юли от 9 до 12 и половина. Закривам заседанието днес. И искам да помоля координаторите да останат в залата. Ще продължим при затворени врата.